Good afternoon, dear friends. Добър ден, скъпи приятели и колеги. Нека да започнем с днешното заседание. Искам да ви приветствам на учредителното заседание на Комисията по конституционни въпроси. Желая ви успех през новия мандат. ще продължа и на португалски. За да има малко и промяна. Португалският е хубав език. Em primeiro lugar, queria uh, informar que. Uh... И така, на първо място бих искал да ви информирам, че председателството на настоящото заседание е временно и председател в момента е един от заместник-председателите в предишния мандат по старшинство. Председателят на тази комисия в предишния мандат е Данута Хюбнер или бе Данута Хюбнер и за това аз трябва да председателствам, тъй като тя е заета. Аз бях заместник председател на Комисията по конституционни въпроси в предишния мандат. Затова председателствам и откривам настоящото заседание. И така, целта на това заседание мисля, че ви е известна. Тя е да изберем председател и заместник-председатели на нашата комисия. И на първо място трябва да изберем председател. Такъв е редът и чак след това заместник-председатели. Титулярите могат да гласуват, заместниците също. Има и хора, които са изпратили е, съобщения, че няма да присъстват и упълномощават е, други. Данута Хюбнер замества колегата Виланд. Брандо Бонифей замества Ричард Корбет. Джеймс Уелс замества Робърт Лоу. Викинга Гал – вместо Лоран Жоржевинс. Герт Буржуа вместо Даниел Ханен. Има ли други хора, които са упълномощени от колеги и ги заместват на настоящото заседание? Ако това е така, моля да ни информирате сега. А, Данута. Добре. Данута, заповядай. Okay. Sven Simon. I'm replacing. Аз съм... Кого замествам? А, Пауло Рангел. Аз съм Свен. Свен съм из... Да, отбелязваме си искането ви. Portanto, eu dou por verificada a existência de quórum. E de cá? Имаме кворум. И дойде моментът, в който временно изпълняващия длъжността председател се обръща към вас и ви пита имате ли номинации за председател на Комисията по конституционни въпроси, кой би искал да вземе думата, за да обяви своята кандидатура. Данута Хюбнер, заповядайте. Съвсем кратко от името на НП бих искала да предложа предишния председател на Европейския парламент Антонио Таяни за председател на Комисията по конституционни въпроси. Благодаря ви много. Отбелязваме тази кандидатура. Искам да се обърна сега към номинирани и да го попитам дали приема. Да, господин председателю, приемам. И аз ви благодаря. Също така трябва да отбележа, че номинираният кандидат е подал своята декларация за финансови интереси както и е, декларацията за надлежно поведение и затова можем да процедираме от тук на сетне с избора. Има ли други кандидатури, които някой би искал да направи за председателското място? Ако няма, по правилник аз предлагам да ръкопляскаме. Em conformidade, convido o Sr. Tajani a juntar-se eh, à mesa и e ocupar. Господин Таяни, може да дойдете тук и да вземете председателското място.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 по дневен ред. Имаме избор на заместник-председатели. Искам да ви припомня на всички членове по член 213 алинея 2 от правилника на парламента многообразието в парламента трябва да се отрази и в бюрото на всяка една комисия между председатели и заместник-председателите. Всички заместник-председатели трябва да бъдат от различни държави членки и приканвам всички в залата от всички политически групи да спазят този а, член, това правило. Иска ли някой да се изкаже? Убнер, прего. а, господин председателю, искам да предложа като координатори да ни дадете 5 минути, за да обсъдим въпросите, свързани с избор на заместник-председатели на тази комисия, така щото да има успешни избори. Е, пет 5 минути минути ли? Пет минути заседание на координаторите от различните политически групи. Имайки предвид ситуацията, която се създава, това, което се случва, няма какво да го крием. Мисля, че координаторите е добре да се видят. Ще продължим след 5 минути, когато приключите работата си. Временно прекъсвам заседанието. Готови ли сте? Заповядайте. Искам да обявя от името на колегите, че постигнахме съгласие и решихме да отложим гласуването за заместник председатели до понеделник. Бяхме също така информирани, че за да може комисията да се смята за очредена, трябва да гласуваме за първия поне заместник председател на комисията. Така че сме готови да гласуваме за първия заместник-председател. Предложението на координаторите е да се гласува само за първи заместник-председател и останалите бъдат отложени до понеделник в Страсбург. Избор на втория, третия и четвъртия. Добре. Yeah. Yes, yes, yes. Ви ho информато. Информирах ви, че е необходимо да има поне една жена сред четирите заместник-председатели. Ако се избере днес след обяд заместник-председател мъж, искам да ви кажа, че докато не се постигне съгласие отвъд политическите проблеми и за равенството на половете, няма да можем да гласуваме за заместник-председателите. Така че това трябва да се направи. Социалисти и демократи искат да излезе с кандидат жена като заместник-председател. Така ли е? Заповядайте. Благодаря. Групата на социалисти и демократите има удоволствието да да предложа кандидатурата на Габриеля Бишов за първи заместник-председател. С ваше позволение искам да кажа за 30 секунди още нещо и искам да ви поздравя за избора ви за председател. От името на моята група ние се радваме, че председателят на Европейския парламент, предходния мандат, сега е председател на и че ще, се, ще работим за една Европа, която е по-силна, по-единна. Заповядайте. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi pitkäaikaista jäsentä Anne Mansia. Ja to... Искам да предложа Манс за първи заместник председател. Бих искал да се гласува тайно. За мен е много важно да бъдат гласувани кандидатурите както на мъже, така и на жени. Трябва да се излучат гласовете на всички европейски граждани съгласно системата ДОНТ. Добре, ще трябва обаче да се изчака, ако е тайно гласуването, трябва, трябва да се подготвят самите листи. Приема ли кандидатката, която бе номинирана Много благодаря. Искам накратко да се представя. Приемам кандидатурата. Аз съм нов депутат в този парламент, но се занимавам с европейска политика много време. Бях председател в работническа група на економически и социален комитет. Аз съм федералист и съм ръководител на федералистското движение в Германия Бях също така постоянен наблюдател конвента за бъдещето на Европа и надявам се да ме подкрепите. Приемате ли кандидатурата? Well, sir, I'll... Yes, and I'll tell you... Да, и ще ви кажа защо. Преговорите между различните групи и генералните секретари преди назначаването на председател и заместник председатели на този парламент показаха, че евентуално може да има първи заместник председател в АВКО на идентичност и демокрация. И тогава казах, добре, ще приема кандидатурата, ако моята група иска. Сега обаче чувам слухове че системата Дехонт, която е причината да съществува тази таблица, та тази таблица вече не се прилага по системата Дехонт. Аз съм белгиец. Една страна, където е измислен така наречен санитарен кордон. Моята партия го измисли. 35 години съм живял в Белгия с такъв кордон санитер. Политическа Белгия имам предвид. Но това никога не се е прилагало към управляващи фигури в парламента. За първи път в човешката демокрация в Страсбург се случва такова нещо в парламента и за първи път се случва в Европейския парламент. Това много ме натъжи. Независимо от това, таблицата все още явно се ползва и има възможност петното на демокрацията, което вие хвърлихте този парламент да бъде да допусне едно изключение. Авко. Комисията Авко е моята комисия доста време. Никога не съм бил провокативен, винаги съм бил умерен. Дори когато критикувам Европейския съюз, винаги съм бил умерен. Така че за мен е немислимо да направите това и в Авко. Това, което направихте в други комисии, които направихте в пленарната зала. 21 милиона европейци гласуваха за нашата група. Та тези хора или крайна сметка ще успеят да участват в управлението на парламента или ще бъдат изключени, както направихте миналата седмица и както правите сега в различни комисии. Затова ви моля, не го правете в АВКО. Това е молбата ми, защото в противен случай този парламент 5 години ще остане с имиджа в очите на тези 21 милиона и между другото голяма част от тях са италианци, господин председателю, те имиджа на този парламент, реномето му ще бъде наранено, накърнено. Може би комисията АВКО по конституционни въпроси, крайна сметка, няма да го допусне. Моля, възползвайте се от тази възможност да избегнете това във всички комисии, членовете, които представляват тези 21 милиона, да бъдат изключени. Вие не изключвате мен, не изключвате групата Идентичност демокрация, изключвате граждани. Не го правете. Докато се подготвят а, изборните бюлетини... Не, ми кажи до края това изречение. Sure. Поискахте на хартия. Има ли някой против гласуването на хартиен носител с бюлетина? Според мен може електронно тайно да се гласува. Правили сме го в Страсбург, гласува се електронно и пак е тайно гласуването. Не е нужно да е на хартия. It's a decision of the president, eh? Ако никой не иска на хартия гласуването, да, може и електронно. Ако някой обаче иска да е на хартия, е, ще трябва да се даде. Заповядайте. Juu, kyllä. Minä haluan, että vaadin, että äänestetään paperi, paperiäänestyksenä. Аз бих искала да се гласува с бюлетини.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 Е, електронно също може да има тайно гласуване. Правихме го и в други комисии. А, е, може би има и друг аргумент, но ако единственият аргумент е да е тайно то тайно гласуване може да се направи по електронен път. Се sono се sono tutti d'accordo, per me Ако сте съгласни, няма проблем за мен. Ако сте съгласни, съгласни ли сте? Ако сте съгласни, ако обаче продължавате да искате гласуване на хартия, няма как да откажа, защото гласуването на хартия на бюлетина. Не, не, не. Решението е ясно. Господин председателю, мисля, че няма задължение да се гласува на хартия. Единственото необходимо е да бъде тайно гласуването. Гласуването електронен вид е тайно, така че няма абсолютно никаква причина да се иска а, на хартия. Единственото задължение, което е написано в нашия правилник е да е тайно гласуването. Това е единственото. Това е решение на председателя всичките решения на председателя, казвам ви го просто, не искам да създавам проблеми. Законовото задължение, единственото е, е да се гласува тайно. Това е. Промощията на председателя са такива да приемат решенията на мнозинството, но и да се защитат мълцинствата. Никой не може да каже, че аз правя нещо, за да е, накърня интересите на мълцинството. Затова ще се гласува на хартия с бюлетини.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 Естрагоре номи дели скрутатори. Изваждам сега, т.е. тегля имената на преброителите. Господин Гонзалес Понс. Оноривале Боселагер. Господин Боселагер.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 Sulla scheda ci sono i nomi. Тук са написани имената на двамата кандидати. Трябва да сложите кръщче до предпочитания от вас кандидат с гъвата на 4 и пускате. И трябва да се подпишете, разбира се, преди да гласувате. Um, Може ли да поясните да избираме бюрото на АВКО? което след това ще се сметне от а, учредено. И така ще има двама, и то назначени, и двамата ще са мъже. Не нарушаваме ли правилата? Ние избираме първи заместник председател. Координаторите на групите стигнаха до съгласие и втория, третия и четвъртия заместник председатели ще бъдат гласувани понеделник идната седмица в Страсбург. Първият заместник председател, ако е мъж, тогава, след това втория, третия, четвърта трябва да бъдат жени. Ако има заместник председател жена, втория, третия, четвърта най-вероятно трябва да бъдат мъж и жена. Така че няма... Тоест, присъствието на жена трябва да бъде в рамките на тези четири заместник председатели – тъй като председателя е мъж, един от четиримата трябва да е жена. Имаме кандидат жена и мъж. Ако спечели жена, няма да се налага да се слагат други жени. Но ако има други жени, чудесно, няма проблем. Ако спечели мъж, един от тримата заместник председатели трябва задължи, или поне само един, трябва да е задължително жена. Please. I can add to what you have... Искам да добавя към казаното от вас, господин заместник председател, че групата ИДЕ Мога да добавя към казаното от вас, че групата на ИДЕ, тъй като аз съм координатор, съм отворен за всяка една дискусия и мога да бъда заменен след това от колегата Хотесай. Това е в отговор на вашия отговор на въпроса, който ви бе зададен. Ние не налагаме мъж или нещо такова. Готови сме а, да проведем дискусиите понеделник, а, както бе предложено от госпожа Хюбнер. Nessuno ha mai detto che voi... Никой не е казал, че искате да наложите на присъствие на мъжете. Господин само поиска а, изясняване на правилата и дали днес ще се изберат и другите. А, имайки предвид политическата ситуация, трябва да изберем само един заместник председател. Ако бъдете избран вие, то тогава следващите трима заместник председатели трябва да има една жена, но може и трите да са жени. Но се избере госпожа Бишов, то тогава следващите трима заместник председатели могат да бъдат само мъже, но ако са три жени, няма никакъв проблем решението на групите. Но между председатели, четиримата за председатели трябва да има поне една жена, тъй като мъж е председателя, но ако и четиримата са жени, няма проблем. Започваме гласуването. team against them. Proclamo i risultati per l'elezione del primo vicepresidente. За първи заместник председател на комисията АВКО са гласували 26 депутата. Госпожа Бишоп е получила 17, господин Анеманс 8, един бяла. Бланка и госпожа Бишеманс е избрана за заместник-председател на комисията. Заповядайте до мен. Поздравления! Следващото заседание на нашата комисия ще бъде най-вероятно в понеделник вечерта в Страсбург. Дневният ред ще включва изборът на тримата останали заместник-председатели. Избрахме първи заместник-председател жена и вече не е необходимо да има други жени кандидатки. Сега, ако има такива, разбира се, може да има, но вече не е задължително. Гарантирано е, е спазването на правилника. Avete ricevuto anche il calendario? Получихте ли също календара с заседанията до края на тази година? Ако сте съгласни с този календар, може да се сметне за прият. Можем да излезем сега да се снимаме с, с заместник-председателката и ще се видим в Страсбург понеделник. Заповядайте, госпожо Вишоп. Много ви благодаря за доверието в мен и се надявам да работим много добре заедно тук и да зададем един добър стандарт на един силен парламент и добър междуинституционален баланс. Anche io e mi associo alle congratulazioni. И аз поздравявам госпожа Бишов, както и другия кандидат, за това, че бяха номинирани. Благодаря ви и на вас, за това, че ме избрахте за председател. Благодаря за доверието. Ще се държа така, както съм се държал като председател на Европейския парламент. Всички депутати представляват а, хората, които са ги избрали. Всички депутати за мен трябва да получат уважение. Всички и всеки един депутат е равен на другия. Моята врата е отворена за информация, за искания, каквото искате. На ваше разположение съм за да може винаги нашия парламент да получава все по-голяма тежест в политиката. Многократно съм казвал, като председател на Европейския парламент, че трябва да се борим за да даваме, да дадем, извинете, право на законодателна инициатива на Европейския парламент. Ние сме единствения парламент без законодателна инициатива. И от тази гледна точка трябва да направим много повече и като комисия АВКО. И за това смятам, че всички депутати от всички групи ще се съгласат с мен. Ако искаме по-демократична Европа, трябва да има възможност представителите на народа да правят свои законодателни предложения. Не може само да чакаме това, което ни спуска Европейската комисия. Трябва да работим също и за възможност за анкетна дейност. Брекзит е друга тема. Искам тази комисия да бъде протагонист, действащо лице, който ще направи така, че европейските институции да бъдат по-близко до гражданите, защото е съвсем естествено гражданите да не са удовлетворени от нещата, така каквито са. Не, ние трябва да им дадем отговор, да дадем повече промещане в Европейския парламент е най-добрият отговор, според мен, който ние можем да дадем на нашите съграждани. Аз ще направя всичко възможно, имам нужда от сътрудничество на всички ви, всички депутети, нези, които мислят съвсем различно от мен и тези, които мислят като мен. На всички заедно смятам, че трябва трябва да изпратим един ясен сигнал за това колко сме ангажирани, за да може е, разстоянието между институциите и гражданите да се намали. Много ви благодаря, очаквам добро сътрудничество, може да разчитате на това, че ще бъда винаги на разположение. Благодаря ви за доверието.